да спра тук и искам още веднъж да благодаря на депутатите от Европейския парламент за много полезните и конструктивни коментари. Благодаря ви. Благодаря ви за обобщението, което направихте. Ще спомена само, че е, ние подготвяме пет резолюции, с които е, ще продължим всъщност е, и ще обобщим също резултатите от дебата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт. и заявление на комисията. Ще ви помоля отново да вземете думата Госпожо комисар, госпожо Георгиева, имате думата. Благодаря, господин председател. Ето, приземяваме се. От въздухоплаването преминаваме към железопътния транспорт. За мен е привилегия това, че мога да говоря пред Европейския парламент по тази тема. Трябва да благодарим на парламента за неговата подкрепа към Европейската комисия за контролирането на правилното прилагане на първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт. Нещо, което е нейна отговорност. Комисията се занимава с този въпрос и 22 държави членки са получили съобщение за неправилно приложение на първия пакет в железопътната сфера. И трябва да ви уверя, че комисията няма да се поколебае да предприеме допълнителни мерки и да заведе дела срещу държавите членки, които продължават да нарушават тези разпоредби. Нашите служби вече са подали пред Комисията по транспорт и туризъм един пълен списък на нарушенията и ние също, както и комисията, изразяваме съжаление, че нивото на инвестиции в инфраструктурата на железопътния транспорт остава недостатъчно в много държави членки. Комисията обаче не може да се съгласи с аргументи, е, е, твърдящи, че е, комисията не се е занимава достатъчно сериозно с приложението на този пакет. Важно е да говорим за балансиран бюджет, за, за дружеството управляваща инфраструктурата. И там, където комисията установила, че държавите членки не са зачели тези разпоредби, е започнал процес за установяване на нарушения. Някои твърдят, че комисията може да задължи държавите членки да прави инвестиции в железопътния транспорт. Може би и на нас ни се струва, че това би било чудесно, но няма правно основание за такива принудителни мерки. Независимо от това, комисията неколкократно отправи политически призиви към държавите членки да обърнат внимание на тези инвестиции, защото ние се борим за устойчиво развитие на железопътния транспорт в Европа. Нещо, което стана ясно е, колко е важно, когато се сблъскахме с проблемите, свързани с облака от вулканична пепел. При разглеждането на първия пакет трябва да се занимае с е, липсата на ресурси и справомощието на регулаторните органи и ви уверявам, че комисията ще се бори именно заради това. За това. Целта е също да се разяснят принципите на събиране такси за инфраструктурата, нещо, което се иска от парламента. Що се отнася до съществените функции, и тяхната надежност. Още през май 2006 година комисията в своя съобщение заявява, че управи, управляващите инфраструктурата дружества трябва да са независими от железниците. Е, не е допустимо да има съвместна собственост, контрола и независимостта са две взаимно изключващите се понятия и е, възоснова на прецедентното право на съда сме установили ясни критерии за установяване на независимостта на дадено е, дружество от дружеството, управляващо инфраструктурата. Също така комисията поставя дарение върху принципа на реципрочност. Това обаче не е принцип, който можем да приемем във всички области на европейското законодателство. Всяка държава членка е длъжна да спазва европейските директиви в начин, такива каквито са в момента. Действащите директиви независимо от това дали другите държави членки е, ги спазват. Ако ли не, всичко ще рухне. Така че ви уверявам, че продължаваме да настояваме за приложението на първия железопътен пакет и комисията продължава да изпълнява своята длъжност на пазител на договорите. Позицията на комисията е такава, че не трябва комисията сама да се бори за това железопътната мрежа да осигури един устойчив вид транспорт. Именно заради това разчитаме и на вашата подкрепа, за да може Европа и чрез железопътната мрежа да излезе от настоящата економическа криза. Благодаря. Благодаря ви, госпожа комисар. Благодарим ви за ценната информация, която получихме от вас. А сега представителите на политическите групи ще имат възможност да изложат вижданията на своите групи в рамките на две години. От името на НП Карло Фиданца. Благодаря ви, господин председател. Коменото ли? Този пакет, за съжаление, изискваше много време, много време беше и пропиляно за него. Транспонирането на разпоредбите в националното законодателство трябваше да бъде отдавна извършено. Но когато разглеждаме разпоредбите от първия пакет, с изключение на инвестициите, както правилно посочи комисията, мисля си, че трябва да има три аспекта, които са свързани с изпълнението на първия пакет и комисия трябва да ги отчете. Първо, има многобройни проблеми. Беше необходимо да се направят разяснения за тълкуванията в на правните положения, правните разпоредби за разделянето на операторите от собствениците. Мисля, че ако ще се преработва пакета, трябва да има възможности за много ясно разбиране на пакета. Второто. Основният приоритет на всички държави членки трябва да бъде пълната либерализация на пазара на железопътните услуги. Всички са за либерализацията, но тъй като имахме такъв експеримент в нашата страна, ние разбираме, че либерализацията е очизнено важно значение и бих искал комисията да се произнесе по този въпрос. Трето, не може да има абсолютен монопол в дадена страна. Не, това не трябва да се позволява. И не можем да се конкурираме с страни, които са изгубили цяло своя вътрешен пазар. Аз съм за либерализация но принципът на реципрочност е от жизнено важно значение, за да се гарантира истинска откритост на пазара. Благодаря ви. Господин Елкадрауи отново получава думата от името на е, Съюз на социалисти и демократи. Две минути имате. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Ако се спрем на пазарния дял на ЖП транспорта и разгледаме развитието през последните 20 години, ще установим, че е, през последните години е, този дял е около 4%. Доста стабилно е развитието, но ние бихме желали да го разширим. Става дума не само за е, пазара, става дума за техническата съвместимост на е, железопътните линии в Европейския съюз е, за разширяване на инфраструктурата. И всичко това е част от общия пакет. Ние целим с този пакет подобрение през 2008 година, всичко това, което бе решено през март 2003 година, трябваше да бъде вече реалност. А установяваме, че сме много далеч от тази реалност. Има три основни момента. Първо, трябва да се създаде независим регулаторен орган, който да наблюдава независимото функциониране на операторите и е, действията на пазара. Би трябвало същевременно да помислим и за използването на е, наличните мощности, на наличната инфраструктура, за е, заплащането в случаите, в които се използва тази инфраструктура, т.е. как се заплащат транспортните услуги. И ще добавя и още няколко аспекта. Превоза на товари. Мнозина подчертават необходимостта от либерализация на пътническия превоз, но аз смятам, че тук трябва да бъдем особено внимателни ако ние желаем да подобрим като цяло ЖП услугите, така че те да предлагат е, комфортен превоз на пътници и за товари, трябва да внимаваме с либерализацията. Благодаря ви. А сега госпожа Гизина Майснер, две минути от името на АОДЕ. Да, благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, да, наистина вие от е, въздуха се приземихте на релсите. Много често в политиката е, се чуват красиви слова, а поглеждайки към действителността, не установяваме чак толкова положителни и хубави неща. И в случая е така. Наистина, с много очаквания и с много хубави е, думи облякохме този пакет, но реалността показва, че не сме постигнали е, голяма част от е, всичко това, което бе очертано и като цел. Да, Европейския съюз дали е тигър без зъби или е, просто не успяваме, така да се каже, да продадем всичко онова, което сме пакетирали в този прекрасен железопътен пакет и което искаме да реализираме. Да. В Германия бих казала, че железопътният транспорт се развива добре, но независимо от това, в Европейския съюз би трябвало да помислим за инфраструктурата, за трасетата, за железопътните линии. Малта и Кипър не успяха да осъществят целите в областта на железопътния транспорт, но в Англия, в Ирландия, в Холандия бяха осъществени целите. Всички останали изостават. И наистина е важно Европейският съюз да разработи съответните механизми за действие, с които да убеди държавите членки, че е от полза на всички нас да развиваме конкуренцията в областта на железопътния транспорт. При всички положения трябва да осъществим нашите цели. Е, в Сарагоса бе установено вече, че е, липсват достатъчно средства. Държавите членки, въпреки всичко, би трябвало да предприемат много по-активни усилия. Знаем, че е трудно, но Европа се нуждае от техните усилия. Благодаря ви, госпожо Майснер. От името на Зелените ще говори господин Михаил Крамер. Господин председател, госпожа комисар, скъпи колеги, първият железопътен пакет трябваше да бъде реализиран още през март 2008 година. А сега през 2010 година ние все още не можем да отчетем реализиране на целите. Не държавите членки са виновни за това. А, комисията, която би трябвало да следи а, за изпълнението, и е, да осъществи всичко това, което ние разбираме под е, пазител на договорите. В е, Берлин е, ЖП транспортът е два пъти по-висок, отколкото в Хамбург. Е, в Хамбург пък е много по-висок, отколкото в други градове или области на Германия. И за това ние държим за е, това пазарите да се отворят, е, да се даде свободно пространство за конкуренция. И тук комисията, именно като пазителка на договорите, трябва да наложи онова, което сме записали на хартия. Трябва да е, мотивира държавите членки да транспонират и да приложат всичко това, което е записано в железопътния транспорт. Същевременно е, таксите за магистралите е, са с е, ограничени размери и се отнасят единствено до определен вид товарни автомобили. В железопътния транспорт обаче таксите, които се налагат, са неограничени и държавите членки могат да предприемат каквото желаят. Всичко това ни дава повод да се замислим. За е, въздушния превоз е, се отпускат е, субсидии в размер на 30 милиарда евро, при положение, че керосина междувременно поевтиня. За търговията с емисии се отпускат много помощи и субсидии на авиокомпаниите, докато за железопътния транспорт и за ЖП компаниите всичко това не се прави. Ние би трябвало да предприемем необходимото, за да осъществим всичко това, което поставихме като цел в железопътния пакет, а именно свободна конкуренция. Комисията е тази, която трябва да се погрижи за изпълнение на разпоредбите. Благодаря, господин Кремер. А сега давам думата на Жаки Енин от името на Обединената левица. Имате думата. Три минути. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour chaque... Свободата на движението е неотменимо право на всички граждани на Европейския съюз, но за да може това право да е действително приложимо, е необходимо да има финансово изгодна и добре организирана, безопасна, природосъобразна мрежа в железопътната област. Това означава, че операторите трябва да постигнат баланс между услугите в различните страни и да разглеждат пътниците като хора с права, а не просто клиенти. Необходимо е да има различен подход към железниците, защото това не е просто една област, в която се предлагат някакви стоки и има обичайния вид конкуренция. Има възможности да се субсидират непечеливши услуги и се унищожават някои от предлаганите услуги, защото е, не може е, едни и същи локомотиви да теглят и пътнически и товарни влакове. Е, видяхме и сериозен спад в нивата на сигурност. Отговорността за сигурността винаги попада в ръцете на трето лице Инцидентите са все по-чести, виждаме все повече инциденти в последно време. Това е едно от ужасните последствия на вашата безотговорна политика. Вместо да се модернизират европейските железници, вместо да се даде възможност те да постигнат своите амбиции, вие на практика дезорганизирахте този транспорт и я превърнахте в е, една арена на глупава конкуренция която дружествата се опитват да се конкурират и с въздушните услуги, и с пътния транспорт и нещата отиват на зле. По-рано, даже 100 години по-рано, нещата във Франция в железопътния отрасъл вървяха много по-добре, отколкото вървят сега. И какво става на всичкото отгоре, се качват и цените, които плащат пътниците. Нека да ви дам пример с СНЦФ това е най-голямата железница във Франция, която купува е, енергия на по-низки цени от държавата, но сега Франция е, трябва да настоява да се плаща 20% повече за електричество. Благодаря ти комисия, благодаря ти конкуренция и за това, че пътниците трябва да плащат повече. Благодаря много. А сега? Следват останалите оратори. Пръв ще говори господин Антонио Канчичиан от НП. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар. Би казал, че чакаме това преразглеждане на железопътния пакет вече близо 20 години. Не мисля, че е, това трябва да става обичайна практика. Искаме мрежата за железопътен превод на товари да е конкурентно способна. Искаме да подобрим железопътния транспорт и трябваше това да се постигне чрез елиминирането на всички бариери, физическите, административните. Необходимо е пазарът напълно да се освободи, да се премахнат всички бариери и да се упростят процедурите. Също така трябва да постигнем един действителен пазар, един реципрочен пазар. Много се говори в рамките на това понятие. Много оратори е, споменаха това понятие. Но когато става дума за разделянето на инфраструктурата от операторите, това е нещо добро, защото мисля, че частните дружества са нещо много добро. Всичко това обаче се случи, разбира се, много прозрачно, в един свободен пазар. И точно днес ни е крайно необходим този пазар, особено сега, като се сблъскаме с финансови и економически затруднения на пазар. И именно за това би било отлично, ако Европа привлече необходимото финансиране към железопътния отрасъл, ако привлече и частни инвеститори за да може да се навакса загубеното време. Освен това, не трябва да забравяме и защитата на околната среда и безопасността. Отрешаващо значение е и двете да се гарантират. Време е комисията да ни даде ясни отговори на нашите въпроси. Благодаря много. Следващият оратор е Брайан Симпсън. За две минути от името на групата на социалистите и демократите. Както си спомнят колегите от предишния дебат в парламента, когато се изказвах от името на председателя на транспортната комисия, достойния за съжаление опит на първият пакет. И аз се надявам, че другите институции институции ще поискат от държавите членки да изпълнят това, което те се съгласиха да направят още през 2001 година, но и че комисията ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира това да се случи. През май 2003 година трябваше всички държави членки да транспонират този пакет. В момента 22 държави членки не са транспонирали тази директива. Това е много печален опит. Това ни напомня за многото пречки пред опитите да се възроди железопътният транспорт в Европа. Наистина, също тази седмица ние видяхме как големите железопътни компании лобираха срещу доклада на господин Маринеско. За щастие те се провалиха, но проблемът остава. И така определени железопътни компании, определени държави членки са повече заинтересовани в постигането и осигуряването на собственици корисни интереси, отколкото в гарантиране на европейски интерес липсата на напредък задушава възможността железопътните услуги в Европа да бъдат конкурентоспособни. И за това е необходимо да бъдат започнати наказателни процедури, то е спешно може да се постигне успех само ако всички действащи лица са ангажирани с постигането на едината цел. Ние очакваме съветът да постигне споразумение. Също така искаме да постигнем резултати от комисията. Комисията ни даде някои уверения, но ние искаме да видим резултати. Днес е рождения ден на господин Крамер и се надяваме надяваме, че този пакет ще бъде изпълнен, докато и той и всички ние все още сме живи. Председателята, благодаря ви. Поздравяваме господин Крамер. Честит още ден, господин Крамер. И сега господин Тусас. Да, благодаря ви, господин председател. ЖП пакетът показва как би трябвало да подхождаме към обществената собственост, към публичната собственост. Железопътният транспорт е, не е либерализиран в повечето държави членки. Е, причината са е, протестите на работещите в ЖП компаниите, които не желаят либерализация в Франция, в Италия, в Гърция и в много други страни имаше такива протести. Правителството в моята страна успя да спаси някои от ЖП отсечките, които бяха застрашени от да отпаднат от е, системата, но за известен период от време те бяха спряни. И е, след това е, имаше последователен отказ от е, те да бъдат отново активизирани. Е, подобно е развитието и, и в на инфраструктурата в други области е, да кажем, по отношение на пристанищата, корабоплаването. Е, една голяма част от е, правилата не се спазват. Наблюдаваме експлоатация на работещите. А това е свързано и с занижени стандарти на безопасност. Зачестяват случаите на катастрофи, на е, жертви в резултат на е, пътни происшествия в железопътния транспорт. Благодаря ви. Господин Тусас, Господин Жорж Бах е последният оратор. Две минути. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Ние призоваваме комисията да продължи да развива железопътния пакет, така че да постигнем целта трансгранично развитие на железопътната система. Съществува правна неяснота и може би точно по тази причина не можем да накараме държавите членки да прилагат железопътния пакет. Те търсят решение на проблемите в националното законодателство. В техническо отношение е необходима хармонизация между държавите членки, но и по отношение на влаковите композиции трябва да се въведат общи стандарти, така че да няма пречки по отношение на хармонизацията. Изключително важен е социалният аспект, е, е, обучението, квалификацията на работещите, е, безопасността не само за пътници, и за товари, но и за работещите най-вече. И също времено куриерските услуги, които също се извършват с помощта на железопътния транспорт, имат най-често трансграничен характер. Така че не доброто състояние на ЖП транспорта затруднява и тези услуги. Е, в е, Люксембург, във Франция, е, именно в граничните области, наблюдаваме много сериозни затруднения в сферата на железопътния транспорт и затова призовавам комисията да насърчи държавите членки да прилагат точно договорените норми. А сега преминаваме към системата на спонтанни изказвания. Госпожа Тичао помоли за думата. Имате я. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Европейският съюз има нужда от общо европейски интермодален транспорт, който е ефективен и устойчив. И развитието на железопътния транспорт тук е много важно. Ние искаме държавите членки да насочат необходимите финансови ресурси в модернизирането на ЖП инфраструктурата. Либерализацията на ЖП транспорта започна. Отварянето на транспорта, на пазара на железопътния транспорт обаче не трябва да става за сметка на качеството, сигурността и безопасността Доверието на пътниците е от жизнено важно значение, за да може да нарасне пазарния дял на железопътния транспорт. Човешките ресурси са също от жизнено важно значение. Затова моля комисията при следващото преразглеждане на този пакет да включи някои социални клаузи, които да гарантират добри европейски стандарти за работни условия. Така че и схемите за социално осигуряване на национално ниво да могат да се изпълняват от всички фирми, които управляват железопътната инфраструктура. Председателят, благодаря ви. Благодаря, госпожо Тичал. Господин Пашка е следващият оратор. Една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тук говорим за приложението на първия железопътен пакет директиви. Бе заявено, че транспонирането трябваше да е приключил до 2003 година, но все още 22 държави членки не са го приключили. И така връщам се комисия, към комисията. Не се ли струва тогава да се обмисли дали тези разпоредби, които се прилагат в първия пакет, са достатъчно добри? Защо? Иначе толкова много страни все още не са ги приложили. Не би ли било добре да се срещнем отново с националните министри на транспорта? Може би е добре да проведем диалог по този въпрос, за да успеем да постигнем някакъв напредък за прилагането на този пакет и да се постигне по-добър железопътен транспорт в Европа. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това изказване. А сега бих искал да дам думата на комисаря, за да отговори на направените коментари. Благодаря, господин председател. Нека отново да благодаря на парламента. за полезните коментари. Коментари, които бяха и доста емоционални. Защо? Ами, защото всички ние бихме искали при живе да видим една добре интегрирана железопътна система. Дай Боже да живеем достатъчно дълго, за да видим това. Поня... Случвало се е, да работя в областта на реструктурирането на железниците, по-конкретно в две страни, които са държави членки на Европейския съюз в момента. И много добре знам колко е трудно да се отбележи е, някакъв напредък в една система с много е, дълги традиции, с много голям персонал, с много интереси, които са заложени в нея, но все пак трябва да сме настойчиви. Това е ясно, защото е отрешаващо значение да имаме една добре интегрирана и ефективна железопътна система. Това е важно не само за доброването на европейците, но и за конкурентоспособността на нашите региони. Затова това е въпрос, който приемаме изключително насериозно. Ще продължим да работим настойчиво по инициативите в тази област и да настояваме за успех. Не мисля, е, че е, е разумно да съдим положението по броя процедури за нарушение. Защо от не толкова дълго време да се транспонират директивите? ми, защото имаше е, разширение, което въведе нови елементи в системата, защото имаше допълнителни преговори, защото бяха направили много опити, за да може поетите ангажименти да се обосноват, да се анализират различните възможности за реакция и резултатът всъщност е добър. Резултатът е жизнеспособен. Нашата цел е в крайна сметка да достигнем до добре функциониращ е, пазар на железопътните услуги, за да се предлагат по-многобройни и по-безопасни, ефективни услуги и на гражданите, и на дружествата. Затова преизглеждането на първия пакет ще бъде такова, че да се опростят и разяснят съществуващите процедури, за да може да се улесни тяхното приложение, а също така и за да бъдат модернизирани тези процедури. И тук бих искала да направя два коментара, свързани с а, направените изказвания. Първо, по въпроса за нивото на сигурността. Данните са категорични. На практика сигурността се е увеличила от отварянето на пазара насам. Но все пак тук говорим за живота на хората. Така че дори един инцидент да имаме, това пак ще е прекалено много. Така че трябва да продължим да правим всичко възможно, за да увеличим сигурността. В два от коментарите бе зададен и въпрос, свързан с задълженията, свързани с обществените услуги услугите от обществен характер. Уверявам ви, че първият пакет не представлява пречка пред този тип услуги. Те се регулират по отделно законодателство и именно заради това има възможност тези услуги да бъдат предоставени. Много от вас говориха за стратегията, за посоката на развитие. И затова искам да споделя с вас нашите три основни приоритета, които отразяват коментарите, които вие направихте. Първо, подобряване на условията за достъп до пазара, така че те да са по-прозрачни и да има по-малко дискриминиране. Второ, регулатарна рамка, която да насърчава и частните и, публичните инвестиции в отрасла. И на трето място нещо, което много от вас споменаха – укрепване на регулаторния надзор върху пазара, за да може да се осигури действително справедлива конкуренция между операторите и в крайна сметка вследствие на това по-низки цени за ползвателите на услугите. Комисията ще установи контакт с министрите по този въпрос. На практика това е въпрос, който се обсъжда в постоянния форум на министрите, въпрос, който се засяга редовно и който участва в дневния ред, скоро ще приемем предложението за преразглеждане на пакета. Той ще бъде подадено в парламента до септември и очакваме в предстоящия законодателен процес да си сътрудничим добре с парламента. Също така очакваме и е, видими, осезаеми резултати в рамките на нашия живот. Възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Но ще трябва да поработим много усилено. И вие в комисията, и ние в Европейския парламент.